определение, съгласно член 4 от правилника за дейността от тази дата се освобождава едно място. Съгласно член 7 от етичния кодекс за членовете на Европейския парламент относно финансовите интереси и конфликтите на интереси на 9 февруари поустанови членството на следните колеги в консултативния съвет Карло Казини, Евелин Регнер, Цецилия Викстрем, Гералд Хефнер и господин Саджат Карим. Освен това, колегите Иржи Масталка и Енрико Мария Сперони бяха назначени за заместващи членове. От групите на НП